Председа. Председателят. Колеги, моля, заемете местата си, за да започнем гласуването. Колеги, който иска да гласува, да седне. Ще започнем с малко съобщение, затова моля заемете мястото си. Thank you. So, Колеги, отново заемете местата си и започваме с едно съобщение. Е, ще го направя на чешки, така че ще ви помоля да си сложите слушалките, за да имате достъп до превод. Днес се отбелязва шестата годишнина от терористичните нападения е, в публичната транспортна система в Лондон, където бяха убити 52 души, бяха ранени почти 800 души. Спомняме си това, което се случи на 7 юли 2005 година в Лондон. Никога няма да го забравим. На днешния ден мислите ни а, са с семействата и приятелите на жертвите на терористичното нападение. Бомбените атаки в Лондон бяха едни от най-ужасяващите терористични атаки, извършени на европейска земя. Искам да се обърна към терористите и да заявя, че независимо какво правят, няма да постигнат успех, защото за нас е важен всеки един човешки живот. Žádný terorist. Нито един терорист или терористично действие няма да може да разруши вярата ни в основните ценности като основните права на човека. Тероризма е едно нападение срещу всички ни, една агресия срещу нашето демократично общество. Няма оправдание за тероризма. Европа винаги ще бъде изправена, обединена в борбата си срещу всички видове тероризъм. Едноминутно мълчание. Благодаря.